Докладчикът е Марит Паусън. Темата е много важна и за това имаме 600 и 460 изменения, включително и тези от докладчицата. Докладчицата много работи с политическите групи. Най-важните от измененията засягат единния пазар, профилактиката, метафилактиката, базите данни, допустимостта допустимостта за пазара. Има 20 компромиса на базата на тези изменения. 20 компромиса, които ще гласуваме. Докладчицата има думата. Благодаря, господин председател. Всичко, което бих искал да направя, е само да обърна внимание на няколко неща. Няма съмнение, че това е становище, което изразява мнението на Комисията по селско стопанство. Госпожа Гростет е докладчика от Комисията ЕНВИ. Ние постигнахме доста компромиси. Ние се базирахме на гледната точка на фермерите и поставихме акцент върху наличието, ефективността на медикаменти на разумни цени. Това беше основният въпрос за нас. Аз постигнах някои компромиси. Действително става дума за компромис, но той е важен. Отделните държави членки при това положение ще могат да продължат да предписват тези медикаменти и да ги предлагат на пазара, но ще има някои ограничения на това общо правило. Начина по който се предписват лекарствата трябва да е еднакъв за всички, т.е. да се издава от ветеринарен лекар задължително. Все още не сме направили достатъчно по въпроса за производството на медикаменти. Не сме засегнали този въпрос в голяма степен в нашето становище. И накрая искам да благодаря на докладчиците по становище в Сянка за изключително конструктивното сътрудничество при изготвянето на становището. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. И така, дами и господа, продължаваме с гласуването. Надявам се, имате картите си за гласуване. Електронно ще гласуваме компромисите. Някои от измененията са оттеглени. И така, компромис 1. Моля, гласувайте електронно. Компромис 1. Замекам гласуване. Край на гласуването. Adopted przyjęto. Może pani poseł, może jest nas... Przyjęto. Деветдесет и седмо изменение гласуваме. Кой е за, моля? Благодаря, прието е. 98. Кой е за? Благодаря, против. Отхвърлено. 99-то. За. Прието. 100. Изменение 100. За. Прието. 101. За. Има проблем ли някъде? Господин председател, моля да, моля да отчитате и гласовете против защото това е въпрос на прозрачност. Знае, че понякога е ясно в каква посока се гласува, но има хора, които гласуват против, други, които се въздържат. Бих искал да се отчитат и тези гласове. Благодаря ви. Да, да, добре, е, щом така желаете, естествено. Така ще направим. Аз просто гледам политическите групи и виждам, виждам какъв е резултата. Господин Тарабела иска думата. Искам да предложа да не казвате благодаря, вие сте много любезен. Не казвайте благодаря, казвайте за, против, въздържал се и по този начин, зная, че вие проявявате уважение към всички Dziękuję, przyjąłem. Да, <laughs> благодаря. Благодаря за това уточнение. Имаше проблеми с гласу... водените от господин Пузе гласувания и аз реших да се възползвам от неговия пример. Добре но е, ще дам възможност на всички да гласуват за, против и въздържали се, само няма да казвам благодаря. Разбрах. И така, пето за, против, въздържали се, прията 104. Е. За, против, въздържали се, прието е. Изменение Поправка 102, 102. Kto е за? 102. За. Против. Въздържали се. Прието е. Шесто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Przechodzimy do głosowania z kompromisem drugim. E, Otwieram głosowanie. Сега гласуваме компромис 2. Моля, гласувайте електронно. Не, извинявайте, поправя се ораторът. 106 гласуваме за. Против. Въздържали се. Прието е. А сега компромис 2. Моля, гласувайте електронно. Отсирам гласуване. Proszę o otwarcie głosowania. Zamykam głosowanie. Край на гласуването. Прието е. 112. Кой е за? За 112. Против? Въздържали се. Отхвърлено е. 113 моля. Добре, искате да проверим 112. Добре, проверяваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Пачвам на пана posła за za swoją не nie и nie podnosił ręki. W Господин Дантон, вие не гласувахте за вашето изменение, поне не вдигнахте ръка. Добре. 113. За. Моля. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 3. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Замикам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Седмо. За против, въздържали се, прието е. 115 за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието 116 за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. 117 за, против, въздържали се, прието е. Четвърти компромис, моля гласувайте електронно. Гласование от компромисом четвъртим.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 въздържали се, прията е. Искате да проверим, така ли? Не, продължаваме. 124. За? Против? Въздържали се? Прието е. 13 и 125. Те са идентични. За? is linguistic. Yes. So we only go to yeah. Yes, no, no, we agree. Okay. Kto jest przeciw? Против. Въздържали се. Прието е. 127. За. Против. Въздържали се. Прието е. 128. За. Против въздържали се, отхвърлено е. 130. Господин Агню. Chairman, I'm sorry to hold. Съжалявам, че ще забавя малко нещата. Не зная дали не чувам добре поради слушалките но дори когато съм увеличил максимално звука, не чувам добре английският превод. Искам да помоля преводача да говори малко по-високо. Попросиме пан статумаши с кабина язик английския. Добре, значи ще помолим английската кабина за помощ. И така, повтарям още веднъж. Дякуваме пану посови Тарабели. Jest pan człowiekiem. Благодаря на господин Тарабела. Вие сте широко скроен човек. Благодаря. И така, 130, 130 гласуваме за, против, въздържали се Прието е. 14 за. Против. Въздържали се. Прието е. 131 за. Против. Въздържали се. Прието е. 132 за. Против. Въздържали се. Прието е. 133 за. Против въздържали се, прието е. 134 за, против, въздържали се, прието е. 135 за. Извинявайте, казва ораторът. Гласуваме 136 за. 136 за. Против. Нека проверим, моля. Проверяваме 136-то електронно. Край на гласуването. Отхвърлено с един глас. 138. За. Против. Въздържали се. Прието е. 139 за против, въздържали се, прието. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля, 141. Otwieram głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърлено. За два гласа. 142. За. Против. Въздържали се. Прието е. 143. За. Против въздържали се, прието е. 144 за, против, отхвърлено е. Добре, нека проверим. 144. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Przyjęta. Прията е. С три głosy. Сто четири шесто. За. Против. Ще проверим 146. Гласование. Край на гласуването. Прието е. 147. За. Против. Въздържали се. Прието е. 148. За. Против. Въздържали се. Прието е. 149. За. Против. Въздържали се. Прието е. 151 за. Против. Нека проверим, колеги. Проверяваме 151. Замикам гласование. Край на гласуването. Отхвърлено е. Два гласа. 152 за, против, въздържали се, отхвърлено. 153 за, против, въздържали се, прието е. 154 против, въздържали се, прието е. 156 за, против, въздържали се, прието е. 159 за, Извинявайте казва ораторът. 157 пропуснахме. Кой е за 157? Против? Въздържали се? Прието е. Стоп. 59 сега. За. Против. Въздържали се? Отхвърлено. 160 за. Против въздържали се. Прието е. 161 за, против, въздържали се. Прието е. 162 за, против, въздържали се. Прието е. 163 за, против, въздържали се, отхвърлено.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 165. Извинете. 168. За, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174. Извинете, компромис 7. Продълж... Моля, гласувайте по компромис 7. Електронно. Моля, гласувайте по електронен път. Край на, гласу... Край на гласуването. Приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърлено. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против. Приема се. 191 за против, въздържали се, отхвърля се. Ше, То е за. 193 за. Против. Въздържали се. Прието е. 194 за. Против. Въздържали се. Прието е. 195 за. Против. Въздържали се. Прието е. 196 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 198. Заедно с 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 200, 201, 202 за, против, въздържали се, прието е. 203, 204 за, против, въздържали се, отхвърлено. 206, 207 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8. Моля, гласувайте електронно. Пирам гласуване. Замекам гласуване. Край на гласуването. Двеста едно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 9. Девети компромис. Моля, гласувайте електронно. Гласувание. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието 237 е. за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 10. Моля гласувайте електронно. Компромис 10. Край на гласуването. Прието. 281. За. Против. Въздържали се. Прието е. 246 за, против, отхвърлено. 247 за, против, въздържали се, отхвърлено. 249 за, против, въздържали се, прието е. 251 за, против, въздържали се, прието е. 253. За. Против. Въздържали се. Прието е. 255. За. Против. Въздържали се. Прието е. 256. За. Против. Въздържали се. Прието е. 257 за, против, въздържали се, прието е. 258 за, против, въздържали се, прието е. 259 за, против, въздържали се, прието. 260 за, против, въздържали се, прието. 261 за, против, въздържали се, прието е. 265 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11. Гласувайте електронно, моля. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието. Компромис 12. Моля, гласувайте електронно отново. Замекам гласуване от компромисен 12. Край на гласуването. Прието. 277 за, против, въздържали се, прието е. Поправка 278 то jest 278. Не. Извинявайте, 280 за, 280 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 282 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 286 за, за, против, ли се. Отхвърлено е. 287. Искате да проверим? Добре. Проверяваме 286 електронно, моля. Гласование. Замекам гласуване. Край на гласуването. Край. Отхвърлено е. 287. 287 за. Против. Отхвърлено е. 289. За. Против. Ще проверим. 289 моля. Замикам гласование. Замикам гласование. Край на гласуването. Отхвърлено е. 290 за. Против. Отхвърлено. 290 292 и 293 за. Против. Отхвърлено. 294 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 298. За. Против. Отхвърлено. 301. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 305. За. За. Против. Въздържали се. Прието. 306. За. Против. Въздържали се? Прието е. 307 за. Против. Въздържали се? Прието е. Компромис 13. Гласувайте електронно, моля. Замикам гласуване. Край на гласуването. Прието е. 311. За против, въздържали се, прието е. Триста и тринайсет. 317. Kto jest za? 317. Kto jest za? 317. 317. 313 за. Против. Извинявайте, 317 гласуваме. Про, проверяваме електронно. Проверяваме го електронно. 317. We have to vote on 313 as well. Прието. Трябва да гласуваме 313. За, Значи връщаме се на 313. Кой е за 313? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. 318. 318 за. Против. Въздържали се. Прието е. 319 за. Против въздържали се, прието е. 320 за, против, въздържали се, прието е. 321 за, против, въздържали се, прието е. 322 за, против, въздържали се, прието е. 323 за, против, въздържали се, прието е. 324 за, против, въздържали се, отхвърлено. 326 за, против, въздържали се, прието е. 327 за, против, въздържали се. Отхвърлено 328 за, против, въздържали се. Отхвърлено 329 за. Извинявайте, не трябваше да гласуваме. Това 329 за, против, отхвърлено 330 за, против, въздържали се. Прието е. За. Против. Въздържали се. Прието. 332. За. Против. Въздържали се. Прието е. 333. За. Против. Въздържали се. Прието е. 334. 334 за, против, въздържали се, отхвърлено. 335 за, против, въздържали се, прието е. 336 за, против, въздържали се, отхвърлено. 337 за, против, въздържали се, отхвърлено. 338 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. 339 за, против, въздържали се, от прието. 340 за, против, въздържали се, отхвърлено. 341 за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против, въздържали се, прието е. 342 за, против, въздържали се, прието. 343 за, против, въздържали се, прието. 344 за, против, въздържали се, отхвърлено. 300 45 за, против, въздържали се отхвърлено, 346 за, против, въздържали се, отхвърлено, 347 за, против, въздържали се, отхвърлено, 348 за, против, въздържали се, отхвърлено, 349 за, против, въздържали се, отхвърлено 350 за, против, въздържали се, отхвърлено 351 за, против, въздържали се, отхвърлено 352 за, против, въздържали се, прието 353 за, против, въздържали се, прието е. 354 за, против, въздържали се, прието е. 355 за, против, въздържали се, отхвърлено. 356 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 14. Моля, гласувайте електронно. Гласувам. За край на гласуването. Прието. 15. Компромис 15. Моля, гласувайте електронно. Замикам го гласуване. Компромис przyjęty. Przechodzimy do poprawki 366. Kto и така преминаваме към 366 за против. Въздържали се. Прието е. 300. Извинявайте. Компромис 16. Гласувайте електронно, моля. Гласуване. Край на гласуването. Прието е. 383. 383 за. Против. Въздържали се. Прието е. А сега 385 за, против, въздържали се, прието е. 31 за, против, въздържали се, прието е. 3.2 за. Против. Въздържали се. Прието е. А сега онблок 386 до 393 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 394 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 395 за против, въздържали се, отхвърлено, 396 за, против, въздържали се, отхвърлено, 397 за, против, прието е, 398 за, против, въздържали се, прието е, 300 99 за. Против. Въздържали се. Прието е. 400 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 17. Моля гласувайте електронно. Zamykam głosowanie. Przechodzimy do край Krajne głosowanie to. Преминаваме сега към 402. 402 гласуваме за, против, въздържали се, прието е. 425 за, против, въздържали се, прието е. 426 за. Против. Въздържали се. Прието е. 400. 29. За. Против. Въздържали се. Прието е. 430. За. Против. Въздържали се. Прието е. 435. За. Против. Въздържали се. Прието е. 436 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 437 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 438 за. Против. Въздържали се. Прието е. 439 за, против, въздържали се, прието е. 441 за, против, въздържали се, прието е. 443 и 44 за, против, въздържали се, прието е. 445 за, против, въздържали се, прието е. 446 за, против, въздържали се, отхвърлено. 447 за, против, въздържали се, отхвърлено. 448 за, против, въздържали се, отхвърлено. 449 за, против, въздържали се, отхвърлено 450 за, против, въздържали се, отхвърлено 451 за, против, въздържали се, отхвърлено 452 за, против, въздържали се, отхвърлено 53 за, против, прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е. 454 за, против, въздържали се, прието е. 455 за, против, въздържали се, прието е. 460. За. Против. Въздържали се. Прието е. И сега продължаваме с преамбюла. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвилено. 35 за. Против. Отхвилено. 36 36 за, против, въздържали се, прието е. 39 и 40 за, против, въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 за, против, въздържали се, Прието. Господин Бодан не гласува. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 44 за. Против. Въздържали се. Прието е. 45 за. Против. Въздържали се. Прието е. 46 за. Против въздържали се, прието е. 47 за, против, въздържали се, прието е. 49 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 51 за, против, въздържали се, прието е. 53 за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, прието. 58 за, против, въздържали се, прието е. 60 за, Против. Отхвърлено е. 61. За. Против. Прието е. 63 за. Против. Въздържали се. Прието е. 64 за. Против въздържали се, прието е. Компромис 18. Моля, гласувайте сега електронно. Замекам гласование. Преходи... Край на гласуването. Прието е. И сега преминаваме към 69 за. Против. Въздържали се. Прието е. 2 за. Против. Въздържали се. Прието е. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 71 за. Против. Въздържали се. Прието е. 72 за. Против. Въздържали се. Прието е. 73 за. Против. Нека проверим. 73-то, моля. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Край на гласуването. Прието е. Поздравление. 74 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 19. Моля, гласувайте електронно. Adopted because the, uh, the compromise one was adopted. Aka, okej. Kompromis 19 jest przyjęty. Przechodzimy do poprawki. Компромис 19 е е, всъщност е прият. Въжи за прият. Тъй като бе прият компромис 1. Компромис 1. Господин Фланаган. Е,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 The interpretation changed about... Преди две секунди се промени говорящия в английската кабина и се подобри малко звука. Chairman, I'm relieved to hear that Mr. Flanagan's ears are as bad. А, господин Агнио, аз се радвам, че ушите на господин Фланеган изглежда не чуват толкова добре, колкото и аз. За съжаление, преводачът говори твърде тихо и за съжаление някои от нас не чуваме много добре. E, Благодаря. Е, да, подкрепям ви. Аз съм същата възрастова група, така че ви разбирам. 77 за. против, въздържали се, отхвърлено е 77 изменение, 78 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 20. Моля, гласувайте сега. Отварта. Замикам гласувания. Край на гласуването. Прието. 82 за. Против. Въздържали се. Прието е. 83 за. Против. Въздържали се. Прието е. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 87 за, против, въздържали се, отхвърлено. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. 90 за, против, въздържали се, отхвърлено. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено е. И така, а сега гласуваме цялото становище с а, измененията. Моля, гласувайте електронно. Замекам głosowanie. Край на гласуването. Прието е. Поздравление на доклад... за докладчицата. Иска ли докладчицата думата? Czy ktoś chce uzupełnić zapasy wody? Иска ли някой колега вода още? Добре, ако не, тогава може да преминем към следващата точка. Това значи точка 10 изменение за, на регламент за установяване на процедури на общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба. Господин Полчак, ще, да, ще ви дам след малко думата. Тези две досиета са свързани едно с друго, така че господин Полчак има думата. Гласование. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика, защото е много техничен доклада и мисля, че можем да пристъпим направо към гласуване. Благодаря. Rozpoczynamy głosowanie. E, kto jest za poprawką? И така, продължаваме с гласуването. Първо и 17 изменение. За, против, въздържали се, прието е. 18. За, против, въздържали се, отхвърлено. 20. За, против, въздържали се, отхвърлено.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 Извинявайте, колеги, но не погледнах. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега по 23-то. 23. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието е. Прието с един глас повече. 24 за, против. Отхвърлено е. 25 за. А искате да проверим добре? Проверяваме 24-то, моля. Моля, гласувайте по 24-то електронно. Гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено. 25. За. Против. Въздържали се. Прието е. Трето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 2. Моля гласувайте електронно. Гласование. Край на гласуването. Прието. А сега изменение 6. 331. За, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено. 7 за, против, въздържали се, прието е. 37 за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието е. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено. 9 за, против, въздържали се, прието. 10 за, против, въздържали се, прието е. Преамбил 1 11 точка за, против, въздържали се, прието е. 12 за, против. Нека проверим, моля, номер 12. To за века głosowanie. Край на гласуването. Прието е. 16. За. Против. Въздържали се. Прието е. А сега гласуваме цялото проекто становище заедно с промените. Гласувате, гласувайте електронно, моля. Сами към гласуване. Край на гласуването. Благодаря ви, прието е. Поздравление за докладчика. Докладчикът иска ли думата? Uh, благодаря на всички докладчици в сянка, защото ги забравих. Още веднъж благодаря. Посел Данте, бързо проша. Господин Данто. Господин председател, Аз се срещнах с един от животновъдите от Германия по повод на нашия, моя доклад и открих, че много голям брой Oui. Господин председател, едно съобщение до немско говорящите колеги. Срещнах се с представител на Асоциация на животновъдите от Германия и с ненада открих, че голям част от измененията не са преведени както трябва и всъщност е, казват точно обратното на това, което аз предлагам в е, доклада. Така че е, предлагам на колегите от Германия да седнат с моите асистенти и да прегледат отново текст. Bardzo dziękujemy za uwagę. Myślę, że. Благодаря ви за този коментар. Важно е да няма такива ситуации. И сега след гласуването на тези, два станов... на тези две становища, искам да ви кажа, че е, обсъжданията на тези теми в съвета траят вече много дълго време. Е, тези текстове ще бъдат обсъждани в пленарна зала от нас, но до тогава има време, а сега преминаваме към един много труден доклад биологично производство и етикиране на биологичните продукти, изменение на регламента на съвета за официалния контрол. Мартин Хойзлинг е докладчикът. Постъпили са 1322 изменения – изменения са поступили и от докладчика. Енви също излезе със становище и предложи 158 изменения. На 16 юни съвета обсъди предложението на комисията, но сега давам думата на докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Имахме две изслушвания до момента. Проблемът обаче беше, че нямаше достатъчно време и не сме провели трето изслушване по темата. Е, както казахте, над хиляда са измененията това показва, че интересът към доклада е огромен. Искам да благодаря на колегите, защото повечето от измененията вървят в посоката, която и аз предлагам. Смятам, че позицията ни в крайна сметка ще бъде една силна позиция. Вие казахте на 18 юни съветът намери компромис това беше също трудно. Комисията реши, Комисията реши да продължи работа по този доклад. Той беше замразен за известно време. А сега ще се спра на измененията. Най-напред за предприятията. Тук имаме възможност да дадем опцията за семения материал на малките и средни предприятия. Те могат да си сътрудничат. Според мен семеният материал е много важна тема тук. Хубаво е да имаме по-добра дефиниция за семенен материал. Освен това, има много разлики по отношение на производствените правила има различни тълкувания тук. И тук трябва да поработим, за да намерим компромиси. Един друг голям проблем, колеги. Смесените предприятия. Аз самият съм подал изменение, предложил съм компромис, но има много изменения, по темата. Когато човек има биологично предприятие, когато цялото предприятие трябва да е биологично, то трябва да опишем цялата ситуация, какво да бъде това биологично предприятие и да изключим смесените предприятия от дефиницията. Освен това, имаше много изменения за управлението на околната среда. Аз мятам, че екологичните предприятия трябва да приоритизират темата за екологичното управление. А, сега за генообработените меха... Е, организми, те нямат място тук. Сега, е, хуманно отношение на, към животните, фуражите на животните, медицинското им обслужване. Тук трябва да направим много подробни предложения. Не искам да вървя по пътя на комисията, че ще регулираме материята с делегирани актове. В такъв случай ще получим просто една много непрогледна ситуация. Много щекотлива тема е за прага на пестицидите при екопродуктите. Моето становище е много ясно. Екологичното селско стопанство не се дефинира чрез липсата на пестициди, Екологичното селско стопанство се дефинира от чистотата на, поч... на почвите до животновътството. В крайна сметка не може предприятията, биологичните предприятия да отговарят за заразяване или замърсяване, което не, се пред... не са предизвикали. Сега въпросът за отговорността тук е много важна и трябва да я свържем с темата за контрола. Защото важно е да укрепим доверието на потребителите, а не да го отслабваме. Сега темата за контрола по принцип е тема, по която има много изменения и смятам, че тук трябва да се подобрят нещата. Най-напред за правилата за внос. Имаме все повече стоки от трети страни на европейския пазар и проблемът е, че имаме различни стандарти. Тук имаме нужда от хармонизация. Това е съвсем ясно. От една страна не бива да допускаме нелоялна конкуренция, от друга страна обаче не искаме и да пречим на вноса, като налагаме много изисквания на вносителите. Това е нещо много важно тук и това е слабост на сегашния регламент, че няма хармонизация на правилата и на стандартите, както в, в Европа, така и е, хармонизация на стандартите за внос от трети страни. Съгласен съм с комисията, че пазара трябва да расте, че ни трябват бързо и разумни правила за функционирането на, на пазара и мисля, че ако запретнем ръкави и се ангажираме с диалога в сектора, ще може да постигнем успехи. Надявам се в този смисъл на вашата подкрепа.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 Искам да кажа нещо като докладчик в сянка. Първо, искам да изтъкна, че според мен е изключително важно секторът, който обсъждаме в момента, да бъде защитен, защото той се развива много бързо и всички важни участници в него и производители и потребители трябва да бъдат защитени. И най-малката грешка може да има катастрофални последици за доверието на потребителите в биологичното замеделие. И затова и поисках думата. Според мен всички ние трябва да се опитаме да предоставим максимално ниво на закрила за производителите, но ние също така държим и на доверието на потребителите – и е, нещо, което считам и не отговаря на мнението на докладчика, е, че трябва да направим така, че Европейската комисия с наша подкрепа да наложи по-ограничителна рамка под формата на делегиран акт. Смятам, че това е важно за бъдещето на сектора и за нивото на закрила в е, сектора. Друго Необходимо е да се опитаме да дефинираме един, един стойност за остатъчните нива на пестициди в Европейския съюз. Мисля, че този, тази граница трябва да бъде определена, макар че съвета не е съгласен. Факт е, че има разлики между страните членки. Но ще имаме проблеми, защото да речем, ще има общо етикетиране за биологичен продукт и е, ще се окаже, че е, продукт, отбелязан в, с един и същи етикет в различните страни, няма да отговаря на едни и същи критерии. Тоест, в, странич, в различни страни ще има един и същи етикет, а съдържанието на остатъчните пестициди ще бъде различно. Това не е добре нито за производителите, нито за потребителите. Затова, според мен, трябва да се намери решение на този проблем. Ако се установи, да речем, че на пазара се предлагат е, качествени продукти от даден производител в три поредни години, тогава може би да решим да се облегчат ограниченията за този производител. Освен това, трябва да се подчертае, че ние реално нямаме никаква агенция, която да се занимава е, нито с малките и средните предприятия, нещо и така трябва да мислим и по този въпрос. Господин Джигас, е, първо искам да благодаря за огромната работа, свършена от нашия докладчик по досието. Е, това е и стратегически и важен текст и с готовността да работя с докладчиците в сянка, ще има възможност и да стигнем до един удачен текст. Тук се говори за смесените предприятия. Мисля, че спорямо предложението на комисията, след като изслушахме много участници в сектора, мисля, че трябва да се ограничи във времето възможността да им за производство от такива смесени е, предприятия, които смесват биологично и небиологично производство. Е, трябва да правим нещо в този смисъл. За заразява, за, е, контаминацията, заразява, замърсяването с е, съседни продукти и замърсяването на почвата, трябва да има е, списък с нежеланите продукти, да се отбележат кои са веществата, които не следва да попадат в, почтата, в почвата не мисля, че бива обаче да бъдем догматични. Трябва да се създадат едни по-прогресивни мерки, да има проучвания и анализ, които да даде е, възможност да се установи откъде идва замърсяването. И за това срока да е до 2020, за да имаме една добра база, за да се опитаме да решим проблема с отровните вещества в подчвата. В противен случай ще е, спрем динамиката на биопроизводството. Комисията предлага да от система на задължителни годишни прегледи, но аз чувам мненията на много хора, които се занимават с тези неща, че е добре да се запази тази система. Комисията предлага тя да отпадне, но да има и достатъчна хармонизация в отделните страни. Затова и съм за това вносните продукти, както се предлага от комисията, да отговарят на екологичните норми на Европейския съюз – Euh, en matière de, de semences. Uh... Що се отнася до посевния материал, мисля, че трябва да има селекция за растителните семена. От една страна за биосемена и друга за традиционните семена. Също така трябва да се даде възможност да бъдат и по-независими стопанствата, като тук трябва да се отчете и регионалните специфичности. Трябва, не следва да бъдем твърде ограничителни, защото ще постигнем обратния ефект. И накрая, по въпроса за формата на регламента, мисля, че това бе казано, но е, нека да се намери и равновесие между основния регламент и делегираните актове. Не следва да има прекалено много делегирани актове е, и давам подобно изменение в такъв смисъл. Накрая, за агенцията. Действително трябва да се обмисли този въпрос с много голямо внимание. Трябва ли да създаваме поредната агенция от нищото? липсата на средства е, така се отчита в този отрасъл. Може да излезем с альтернативно предложение, евентуално да потърсиме какви средства има и да търсиме други варианти. Във всички случаи, е, след като се говори за липса на средства, трябва да мислим какво да правим. Драма ramach wypowiedzi shadow пан pan Линц. Linz. ограничам ograniczam shadow reporterów wypowiedzi, проши prosiłbym. Господин Линц, следващия Чик за сянка. Благодаря, е, господин председател. По доста точки мога да се съглася с колегата. Особено коментарите му за агенцията. Абсолютно се питам, необходимо ли е да се създава нова агенция за биоземеделие? Не е ли по-добре да има някакъв вид институция, която да се занимава с текущите проблеми? може това да е някакво звено в комисията, което ще реши проблема. Измененията, особено от моята група за смесените земеделски стопанства, и когато оглеждам и тях и предложенията на докладчика, предложенията на докладчика не са от тези, които ще бъдат подкрепени от всички. Подкрепям обаче предложенията за отделните гранични стойности. за региони и за платински, планински региони, за региони с древно замеделие. Е, е много, много е, трудно да се направи разликата между биологичното и да има граница между биологичното и небиологично производство. И за разпоредбите за внос аз лично съм на различно мнение от докладчика. Не може от днес за утре да наложиме някакви правила за да бъдат спазвани от други страни или от трети страни. В края на кращата съществували са тези режими и взаимоотношения от години и не могат да се сменят за един ден. Трябва да обсъдим. До репорта. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias. Следващият оратор. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за представената работа. Много от нещата са такива, с които можем да се съгласим. Ще говоря много общо за доклада. Първо, внимателно си отбелязах какво говориха колегите преди мен, специално за праговете за контаминиране или замърсяване, трябва да не допускаме изобщо такива. Трябва да се направи всичко възможно да няма биопродуктите, да нямат замърсяване с други или заразяване с други. В края на кращата целта на това земеделие е да се подчинява напълно на изискванията за биоземеделие и съответно да, не, да няма контаминиране. За това трябва да има и превентивни мерки. Като се имат предвид и е, неодавнашните решения по ГМО, те са също източник потенциален на контаминиране. Ние искаме да избегнем този риск, така както се борим и срещу клонираните животни и други. И следващо нещо, което доста ме безпокои, е необходимостта да бъдат защитени местните сортове, включително семена. Трябва да изчакаме да видим какво ще е точното предложение, но смятам, че трябва да се търси закрила и за местни породи животни. А що се внася до износа? според мен има някои много важни критерии и един от тях е, че износа не е само цел, включително и за биопроизводството. И втори свързан с този въпрос аспект е, че биологичното производство, земеделие ни, трябва да ни помага в борбата с климатичните промени. И ако създадем един световен пазар за биопродукти и това ще ни помогне да се, бием, да се борим с климатичните промени. А що се отнася до сертифицирането, системата трябва да бъде достатъчно ефективна, но и достатъчно достъпна за малките е, земеделски стопанства и за смесените такива. Ако ще трябва да се попълват е, безкрайни количества формуляри, е, това ще и ще ги затрудни и ще им отнема време. Това са моите коментари. Благодаря. С това приключваме докладчиците в сянка и давам думата на а, обикновените депутати. Две минути, ако обичате. Госпожа Кастингер, благодаря на, докладчиц, на докладчика и на докладчиците в Сянка. Вижда се, имаме доста работа да свършим. Съвсем накратко, моите изменения да осветля. Е, хубаво е за планинските региони да имаме изключения. Става дума за благоденствието на животните, Стръмните склонове са проблем за фермерите и зим, зимата. Зимата е проблематична. В Австрия има много сняг. Е, в момента има такива изключения. Хубаво е те да си останат. И по отношение на майчиното мляко. Е, важно е да могат телетата да имат възможност да учат. Сега за биологичния семенен материал. Много говорихме за това. Предложих изменения тук, който предвижда план за действие с стимули. Може да имаме тук много по-амбициозни цели. Трябва ни а, голям асортимент – който ще се развие, ако имаме пазар. Ако не привлечем тук фермерите, пазарът няма да може да се развие. Нещата няма да се случат от само себе си. Сега, <clears throat> истината е, че биологичното земеделие изобщо не може да се свърже с семенен материал от големите предприятия. В Европа имаме страхотни предприятия, които произвеждат семена. Те просто чакат стимули, за да могат да се включат в пазара по-активно. Трябва да се отдели биологичното селско стопанство от големите производители на семена. Сега за праговите стойности. Докладчикът говори за това. Биологичното селско стопанство не бива да изпада в а, да бъде обсебено от система с прагови стойности. Не бива освен това да налагаме прекалено много контроли. Затова аз подкрепям всички упростявания на контролната система – сега, е, контролите трябва наистина да се основават на риска. Това е според мен най-важното. Благодаря. Това бяха вече три минути. Господин Агньо. Благодаря, господин председател. Говорим за стандарти, за правила, за биологично производство. Обезпокоен съм, че докладчикът не приема идеята за смесените ферми, част за биологично и останалата част за небиологично производство. Биологичните производители в Обединеното кралство се опитват да измамят системата или защото във фермата имат различни типове почви, затова не могат да отглеждат биологично производство, например, на много глинести почви и концентрират биологичното производство в по-плодородната част на фермата си. Те са се опарвали многократно през последните години. 400-500 хектара заделят за биологично производство и се оказва, че пазарът не може да ги поеме и трябва да ги продадат на цени на обикновено производство. Трябва да се даде избор на производителите в Великобритания а, или да отвоят производството или да се откажат. И освен това трябва да се отговорим на въпроса дали трябва да се доверяваме на биологично произведени продукти, които се внасят от много далечни места. Основно семината ни трябва да се занижават стандартите. За какво става дума, когато говорите за занижаване на изискванията? Трябва да се назовят нещата с истинските им имена. Кажете точно кои стандарти искате да се намалят, защото това ще доведе до замърсяване на останалите почви ние не искаме ГМО или химикали да заразяват почвата ни. Благодаря. Благодаря, моля спазвайте времето. Следващият колега. Госпожа Гарсия, благодаря ви. 1300 изменения, господин Хойслинг. Не ви завиждам, че трябва да работите с толкова обеми с документа. Аз също съм представила някои изменения, но те са много важни за моята страна. Знаете, че 1,6 милиона хектара са заделени за биологично производство в Испания. Затова този документ е от голямо значение за испанските фермери. Някои е, хора се опитват е, да наложат някои срокове. Две годишен преходен период за преминаване от традиционно към биологично производство, плюс още 4 години, т.е. общо 6 години. Идеята е, че в рамките на 6 години можете да преминете към органично производство частично и след 10 години да се откажете от смесеното производство изцяло. Необходимо е да се види къде са рисковите моменти. Необходимо е също да има ясно разделение на фермата за производство на биологично и небиологично ни продукти. Относно този 10 годишен период, отново сякаш ще опитаме да прокараме някои изисквания, както например за използването на семена, които а, са от самата ферма. това малко трудно осъществимо. Има някои опасни посеви, на които също не се обръща достатъчно внимание. Необходимо е да държим сметка за характеристиките на различните култури. Аз не съм убедена, че трябва да се създава специална агенция. Ние разполагаме с много агенции не се нуждаем от нова такава. Относно вноса от трети страни на органични продукти, аз не считам, че трябва да отслабваме нашите изисквания. Точно обратното. Нашата комисия винаги е настоявала третите държави да държат на поне еднакви стандарти на тези, които имаме тук, за да може да се внася от там. Господин Дуда. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко по доклада. Много важно е да има такива смесени фирми. Аз Искам да кажа също нещо за регионалния подход. В зависимост от региона, някои продукти могат да бъдат положени на по-различно третиране. Доколкото разбирам, ние трябва да хармонизираме праговете за биологичните продукти. Аз не мога да се представя продукт, който се счита за биологичен в Румъния и обикновен продукт в други държави членки. Затова трябва да има истинска хармонизация на ниво Европейския съюз в това отношение. Трябва да мислим също и за вноса, който осъществяваме от трети страни, да има прак за биологичните продукти. Нашите потребители които трябва да са водещи в това отношение, които са готови да плащат е, два-три пъти е, по-скъпо за един биологичен продукт, е, трябва да са уверени, че когато купуват един биологичен продукт, той е наистина биологичен. Това е свързано и с етикетирането. Госпожа Нойхел, аз също искам да благодаря на господин Хойслинг за доклада. Той има много работа през лятото. През лятото. Сега, вносът от третите страни. Важно е тук да имаме ясни правила. Въпросът обаче е дали тези правила могат да бъдат приложени едно към едно. Не може ли да имаме еквивалентни правила тук? Един пример ще ви дам. Ето в екологичното а, животновътство има изискване е, животните да бъдат хранени с е, сено и да бъде, въобще да има сено в плевните. Добре, но понякога в съответните региони няма сено. Може просто сеното да е лошо тази година. Тоест, Имаме нужда от ясни правила при а, вноса, но не става дума за едно към едно съответствие, става дума за еквивалентни правила, т.е. да знаем, че продуктите, които получаваме, са естествени. В противен случай ще разрушим пазара на биологични продукти в тези страни. Ние искаме да имаме повече биологични продукти и за това не би трябвало да отнемаме стимулите за биологичното селско стопанство в трети страни. Благодаря. Благодаря, Благодаря госпожа Хазекамп. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за този много задълбочен доклад – е, материята е много сложна и ако погледнете обема изменения, които в момента са на масата, виждаме, че почти всеки има своето мнение. А, мисля, че докладчикът може да забрави лятната вакансия. Искам да се спра на един особено за мен важен въпрос. А именно фактът, че биологичните продукти трябва да отговарят на много високи стандарти. Това очакват гражданите и нашата отговорност е да укрепим доверието на хората в стандартите. Значи, имам тук няколко аспекта, които искам да засегна. Например, факта, че екологичните ферми не бива да използват хормони за бърз растеж и да имат свръхпроизводство на мляко и месо, трябва да се следва биологичният цикъл при животновътството, при, разпло, при разплода. Трябва да се спазват стандартите за хуманно отношение на животните и трябва фуражите да отговарят също на съответните стандарти. Зная, че някои от е, расите, отглеждани в е, Австрия, са е, много устойчиви на студ през зимата, на сняг, което е хубаво. Но за други региони това не е така. А, сега въпросът за кастрацията, за насилственото хранене – всички тези неща нямат просто място в биологичното а, в замеделие и селско стопанство въобще. Това е важно както за фермерите, за потребителите, така и за животните. Докладчикът подчерта своя ангажимент към благоденствието на животните, към хуманното отношение на животните. Господин Парман, благодаря. Аз исках да е, говоря за остатъчните вещества. Аз идвам от Италия, където има такива прагови стойности. В моя регион е, се развива много интензивно е, лозарство, винодобив е, и виждам, че при нас не може да става дума за определени стойности. Не може да има определени стойности, които са неразумни, прагови стойности, които много се отклоняват от тези, които въжат на пазара. А това ще попречи просто на биологичните земеделци да продават. Ако погледнем само италиански опит, ще видим, че на, на практика много от е, изискванията не могат да функционират. Сега нещо друго искам да засегна, а именно използването на общински земи, особено биологичните земеделци и животновъди. пасят стадата си на общински земи, които не са сертифицирани по биологичните стандарти. И ако погледнем този нов регламент, ще видим, че една такава, такова сертифициране е възможно. Но какво ще се получи, ако не се получат тези сертификати за публичните пасища? Тогава едно биологично, така да се каже, животно, ако е пасло на такова общинско пасище, вече няма да въжи за биологично животно. Това не е добре за фермерите и за животните. Благодаря ви. Дякую, пан посел Николсон. Господин Никълсън. Благодаря. Аз говоря от името на докладчика в Сянка, госпожа Гъринг. Над 1300 са измененията и това показва, че ние сме обезпокоени от предложението на комисията, както и идеите, свързани е, с е, сектора на биологичното производство, относно е, вноса, относно смесените ферми, относно пределните стойности за съдържание на пестициди и други вещества. Радвам се, че съветът е постигнал съгласие за общия подход – Подкрепям идеите, които бяха изложени от докладчиците в Сянка и искам да работя конструктивно с тях по това досие. Искам да подчертая, че е важно да отделим нужното време, за да имаме един силен текст на Европейския парламент, който да гарантира една приложима добра рамка за сектора, за производителите, ние не можем да се въвеждат тези строги изисквания, свързани с смесените стопанства. Мнозина от сектора казват, че това ги разобеждава да инвестират в превръщане на фермите си в ферми за биологично производство. И а, органичното земеделие трябва да е въпрос на личен избор. Ние е необходимо да приложим прагматичен подход, да отчитаме съществуващите реалности трябва да прилагаме законодателството, което е полезно за фермерите, за да се справят с предизвикателствата, които изпитват. Законодателството трябва да отчита всичко това. Особено когато се констатира наличие на забранени вещества, въпреки максималните усилия положени от производителите. Така че трябва да се помисли по-сериозно за сертифицирането, както и за биологичните семена и развъден материал. Това е отчетено в измененията. Не се казва нищо за времевата рамка от докладчика. Не трябва да сме свръх оптимисти. Зная, че докладчикът е много усърден, работи интензивно но едва ли могат да бъдат разгледани всички тези изменения, да се постигнат компромиси в рамката, която си е поставил като време. Съгласен съм с госпожа Гарсия за това, че не се нуждаем от нова агенция. По хуманното отношение към животните, това трябва да е отделен въпрос, който да се разглежда извън въпроса за биологичното производство. Благодаря ви. Господин Яр. Благодаря, господин председател. С е, пет е, забележки имам. Най-напред, смесените предприятия. Разбирам така, че те са преходен, преходна форма за а, това един биологичен фермер да създаде свое изцяло биологично предприятие. На второ място, граничните стойности, праговете. Аз не разбирам защо да не приемем предложението на комисията. Може, мисля, че тук може да има компромис. Може би предложението на комисията беше малко заострено. Сега, за вноса. Контрола тук на вноса е хубав. Хубаво предложение. Сега при вноса винаги печатите, които трябваше да бъдат, които трябва да са на лице, те са на лице. Ето имаше скандал в Германия с, а, с внос от Египет. Всички печати си бяха на мястото. Въпросът беше, че качеството беше лошо. Сега, за хуманното отношение към животните. Тук трябва да внимаваме много да не налагаме на традиционното да не, е, трябва да внимаваме да не навредим на традиционното животновътство. Сега за агенцията. Аз съм за агенцията. Ако мога да съм председател на агенцията, с удоволствие аз съм за агенцията. Е, честно казано, аз съм против тази агенция. Нямаме нужда от нови агенции. Това беше просто шега. Естествено. Посел Неков. Вас запроша. Благодаря, господин председател. Бих желал да поздравя господин Хойслинг за коража и за усилията в работата по тази тематика. Подкрепям това, което каза Ерик Андрю за запазване на годишните проверки, които ще гарантират запазване на имиджа на продукцията. По същество бих желал да обърна внимание на няколко предложения, касаещи местните европейски сортове и породи, всички знаете, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции буди притеснение у европейските земеделски, земеделци поради редица причини. Една от тях е заливане на европейския пазар с по земеделски стоки и продукти, но притеснение буди и запазването на местните европейски сортове, които са с познати качества, но може би не до там предпочитани от а, производителите на конвенционални продукти. Затова се обръщам към докладчика за подкрепа на предложените текстове, особено по поправки 453 и 839, с които се дава право да се използват означения и защита на европейските сортове и породи. Това би било, би било кратък текст, показващ страната на происход на посадъчния материал. В тази насока говори и госпожа Кьостингер за защита на европейските сортове и на европейските породи. Трябва да се защитим нашата продукция, не е само да говорим, че имаме високи стандарти и това е начина. Благодаря. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy wystąpienia. Благодаря. С това приключваме дебата. А сега давам думата на Моник Павия от името на комисията. Bardzo wdzięczni. Благодаря, господин председател. Комисията се радва, че върви добре работата и то бързо тук в Европейския парламент. Радваме се, че съветът постигна достатъчно мнозинство в подкрепа на общия подход, обща политика по време на заседанието в средата на юни под литовско председателство. Предвид на постигнатия напредък е, тук в парламента, така и в съвета, Европейската комисия реши да остави това предложение в работната си програма. за следващите 6 месеца, след което ще се преразгледа въпроса. Това е добра новина. Радваме се, че имаме възможност да работим съвместно с вас по най-конструктивен възможен начин, за да се изготви доклада в скоро време, да бъдат ангажирани трите институции в а, тристранни консултации. Доста изменения са представени и бих искал да се върна към някои основни аспекти, за да припомня защо Европейската комисия направи това предложение. По основните въпроси. Биологичното земеделие, както казаха мнозина от вас, е свързано с лого, което е идентифициращо за продуктите, които се продават на европейския пазар и които дават уверение на потребителите, че действително тези продукти са биологични, по какъв начин са произведени, преработени, какви съставки са използвани. И това е важно. Когато имаме един лого, това означава, че има правила, които са възможно най-хармонизирани и всички да очакват едно и също от продуктите, които носят това лого, този знак. Ние имаме строги изисквания за производството, за контрол, за обработка, особено по отношение на замърсяването. Предвижда се и известна гъвкаво, за да се отчетят регионалните особености, различните видове производство, както и наличието на репродуктивен материал, на семена. Комисаря Оган многократно е показвал, че е готов да прояви гъвкавост и това се вижда и при разговорите с съвета. Търси се баланс между нуждата от хармонизация, за да се гарантира високо доверие сред потребителите към знака и същевременно да се гарантира известна гъвкавост. Относно обработката или третирането по-скоро на замърсени продукти. Искам да кажа няколко неща. Първо, никога комисията не е искала да замени експост контрола или с контрола, който се извършва текущо по време на целия процес. Сертификацията е такава, каквато е предвидена в регламента, отчитайки спецификата на биологичното производство. Когато има замърсяване обаче на един продукт и ако това е направено нарочно, тогава става дума за измама. И този продукт трябва да му бъде отнета сертификацията. Когато обаче има замърсяване, което е неволно, тогава трябва да се запитаме дали този продукт трябва да може да носи знака, който да гарантира на потребителя, че няма неоторизирани вещества в този продукт, защото производителят не е отговорен за замърсяването. Според нас този продукт трябва да му бъде отнета също сертификацията. Това трябва да се отнася както за местно произведени стоки тук в Европейския съюз, така и за вносни продукти. Това декласиране трябва да се преди в тези случаи. Когато производителят има съмнения, трябва да се има предвид дали става дума за доброволно, нарочно замърсяване или за случайно замърсяване и това да въжи и за вносните продукти. Потребителите трябва да вярват на знака. Това ще ги накара да купуват такива продукти. Те купуват такива продукти само защото смятат, че не съдържат вредни, непозволени вещества. Според комисията, вносните продукти трябва да отговарят на същите изисквания, като тези, които се произвеждат на европейска почва, трябва да отговарят на същите условия на производство, на обработка. Европейския съюз е единствения регион в света, който не действа на базата на системата на съблюдаване, а на система на еквивалентност между нормите на тези на Европейския съюз и на трети страни, както и на стандарти и органи. Има понякога доста по-меко отношение към носните продукти, отколкото към местно произведените. Относно контрола. Целта на това предложение е да се засили контрола. Дали трябва да има отделна агенция за целта, аз няма да се произнеса по този въпрос. Искам само да кажа, че има някои функции, които ни могат да се делегират на трети орган и в момента има служба по ветеринарните въпроси, която отговаря за контрола по санитарните въпроси и осъществява контрол върху биологичното производство и нейните функции могат да бъдат е, подсилени. Що се отнася до последния въпрос, е, свързан с е, постигането на равновесие между делегирани актове и актове за изпълнение, ние сме отворени за конструктивни предложения по въпроса, имайки предвид, че е важно да има равновесие между сигурността за операторите и необходимостта да се отчита технологическото развитие в един сектор, който използва в голяма степен технически новости и иска да ги интегрира в производството максимално бързо. Благодаря ви. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Poproszę pana po... Благодаря. А сега ще дам думата отново на докладчика. Ако може да ми кажете нещо за времевия график, би било чудесно. Благодаря, уважаеми колеги, благодаря господин председател. Аз си водих много съвестно бележки за всичко, което казахте до момента. Сега, какво ще може да излеем в компромис, какво ще мога да подслоня от вашите предложения в текста, ще видя. Във всички случаи в началото на септември ще изляза с първите си предложения за компромиси и вероятно още в седмицата в Страсбург ще се съберем с докладчиците в сянка да обсъдим докъде сме стигнали и на къде да вървим. Естествено ще се опитаме да бързаме, но не бива да накърним с това бързане качеството. Е, ще се постарая да нямаме 800 изменения, по които да трябва да гласуваме. Така че е, завися от вашата подкрепа в този смисъл. Сега, за това, което колегите казаха, е, правилата за вноса. Аз предложих да имаме регионални критерии. Ако третите страни работят на нашето равнище, то е, добре, но ако става дума за Африка и Буркина Фасо, то не може да очакваме от днес за утре е, те да си вдигнат стандартите и да са еквивалентни на нашите е, регламенти. Важно е за това най-напред да заострим контролите. И не смятам, че ще може да имаме хармонизация в рамките на 28-те държави членки много бързо, като вземем предвид, а, че контролите са различни. В Румъния, в Португалия има различни правила за контроли, ветеринарните служби функционират различно. Така че ако ми давате, колеги, предложения за подобрение на тези системи, чудесно, обаче а, как ще стане всичко това на практика? Не може двама човека във ветеринарната служба да осъществяват всички контроли, например. Всичко Става дума тук при контролите за доверието на потребителите. Независимо дали ще става дума за специална служба по контроли или за нещо друго, важното е тук да имаме прозрачност и качество на контролите. Така че а, потребителите да нямат съмнение, да имат доверие в това, което правим, в качеството на продуктите в крайна сметка. Сега за хуманното отношение към животните. Виждам, че това е ясно изискване, но нека сме наясно. В момента това е един от най-силното, една от най-силно регламентираните области в селското стопанство. И трябва да знаем какво искаме. Не искаме да изтласкаме сектора биологично селско стопанство в една ниша, където стандартите ще са още по-добре от съществуващите. Европейските фермери не са много вдъхновени и възхитени от перспективата да се модернизират, да се реструктурират и да преминат към биологично земеделие и животновътство, просто ето така. Така че трябва да им помогнем тук в преходния период. Трябва да сме единни в крайна сметка, да имаме единна позиция, която да ни помогне по-нататък при тристранните срещи. Това е тристранните срещи. Това е моето общо заключение. Благодаря на докладчика. Желаем ви още повече оптимизъм. Ще, той ще ви е много полезен. Сега приключваме дебатите по тази точка. Не ми казахте нищо за времевия график, но ви прощаваме. Разбираме, че нещата са сложни. И преминаваме към точка 12. Това са възможността на държавите членки да ограничат или забранят употребата на генетично модифицирани храни в оражи на своя територия. Докладчикът е от нашата комисия. Той присъства. Това е господин Тес. Давам му веднага думата. Моля ви за кратко въведение. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тази тема вече обсъждахме в комисията по селско стопанство и всички седем политически групи казаха, че искат да е, отхвърлят предложението на комисията. Така че аз написах един много кратък доклад. Той се състои от едно изречение. Комисията по седелско стопанство се казва в доклада. Моли комисията ЕНВИ, комисията за защита на потребителите, да отхвърли предложението на а, комисията. Защо? Моят аргумент е, че едно от най-големите ни постижения е единният пазар. Този единен пазар обаче в тази област се поставя под въпрос. Предложението на комисията по темата ген, генно модифицирани организми при храните а не може да се сравнява с евентуалната забрана. Може да има национална забрана за отглеждане на генно модифицирани култури, но ако ето, какво, но какво ще се получи, например, ако в Роттердам има, постъпва пратка от Бразилия генно модифицирани култури и тези култури биват транспортирани в е, за Чехия, те трябва да минат през е, Германия. Тогава какво става? Предложението на комисията предвижда пропорционалното и недискриминационно отношение към генно модифицираните култури в съответствие на европейското и международно право. В един такъв казус, който описах, ще нарушим и двете. Така че, поради тези причини, смятам, предложението на комисията трябва да бъде отхвърлено. Това е моето предложение, моето становище. 17 юли е срока за подаване на изменение. В комисията ще гласуваме доклада на 3 септември, а в НВ графикът е следният. Докладът се гледа днес. 16 септември е срок за подаване на изменение. 12-13 октомври гласуване в комисията, последствие обсъждане в пленарна зала. Това е моето становище тук по този доклад. Председателят, разбирам, че за 3 септември ще трябва да има специално е, обсъждане на този доклад, специално заседание ще ни трябва, за да обсъдим измененията, които ще постъпят. Мисля, че трябва да си запишем тази възможност в календарите. Господин Войчеховски, Войчеховски иска думата и след това ще дам думата на другите колеги. Благодаря, господин председател. Аз имам друго предложение. При цялото ми уважение към докладчика, аз мисля, че държавите членки трябва да имат възможността да взимат свое решение, суверенно решение за това как да се държат по темата, т.е. сравнимо решение с модифицираните организми. Имаме а, вече прецедент с отглеждането на култ, на геномодифицирани култури. Същото трябва да въжи и за фуражите. Профилите в държавите членки са различни. Някои държави членки смятат, че, имат, че биха могли да имат предимства от това да не допускат отглеждане на геномодифицирани ам, култури и за неизползване на, на такива фуражи. Това е много важен, важна област за сувереността на държавите членки, сувереност, която трябва да бъде уважена. В ситуация, в, при, при положение, че няма политическо споразумение за европейска забрана на генетично модифицирани храни и фуражи, ако няма такава забрана, ако няма такава политическа политическа воля, то тогава държавите членки би трябвало да могат да решат дали искат да допуснат употребата на такива храни и фуражи или не. Държавите членки, които искат да въведат забрана, ще я въведат, другите няма. И мисля, Както казах, че правото на държавата, държавите членки за решение трябва да бъде уважени. уважено. Имаме единен пазар, но имаме и чувствителни области, е, области в които може да има социален протест, социално несъгласие. Геномодифицираните храни не се ползват с одобрението на потребителите по принцип. Държавите членки трябва тук да могат да решат сами. Председателят благодаря. Благодаря, благодаря госпожа Петтир. Hvala lijepo Благодаря господин председател. За съжаление, основната цел на този регламент не се е, постига документа има много противоречия. В един член страните членки имат възможност да ограничат или забранят използването на ГМО храни и фуражи. В друг член от тях се изиска да спазват търговски споразумения, което означава, че те не могат да забранят използването на ГМО на своята територия. Това е в противоречие с принципа на субсидиарност и суверенност на националните държави. Така се открива полето на многонационалните компании да завземат повече власт, отколкото страните членки. За региона Алпс Адрия е, започнах една инициатива той да се превърне в е, регион свободен от ГМО над 150 е, региона в Европейския съвет са, съюз, извинете, са приели решение, че искат ГМО да не присъства на тяхна територия. Не мога да подкрепя този регламент. Мисля, че трябва да има ясно разписани мерки – по които страните членки да могат да решат да забранят или ограничат използването на генетично модифицирани храни и фуражи. В регламента също трябва да се дава възможност на такива страни членки, свързано с е, задълженията им по международни е, търговски договори, клаузи за е, използване на ГМО храни и фуражи. И там страните членки трябва да могат да вземат решение без, безусловно. Компромиси биха могли да се намерят в смисъл да се даде на страните членки да решават свободно дали да позволят или да забранят влизането на ГМО храни и фуражи в, тех, на тяхна територия. С настоящия регламент това няма да може да се случва, затова аз смятам, че той е, не бива да бъде е, приеман. Е, трябва да има предложение, което да уважава суверенитета на страните членки и също така трябва да се измени и оценката на риска. Не можем да разрешаваме въвеждането на нови ГМО, докато не видиме нещо по-добро като предложение от комисията. Колеги, още 12 колеги искат да се изкажат. За това искам да ви помоля да сте кратки. Господин Хойтемал. Yes, uh, thank you, chair. Uh... Благодаря, господин председател. Абсолютно подкрепям господин Дес. Напълно съм съгласен с изменението. Алде ще го подкрепи именно по причините, които той очерта. Също така искам да кажа, независимо дали ни харесва или не, е, е, нашето замеделие в Европейския съюз е, зависи изключително много от генно модифицирани фуражи. Ако ги забраним, ще поставим сериозен проблем живото производителите. И е, виждам, че някои колеги казват, да, ама ние е, е, забранихме отглеждането на генно модифицирани култури. Но разликата е много голяма, защото геме културите не се движат, а геме продуктите е, се, е, могат да пътуват и ние имаме предвидена свобода е, на движение на стоките. Така че застрашаваме по този начин огромното преимущество на европейския пазар, а именно единния пазар. И затова искам да попитам комисията, когато трябва да има когато задавам въпроса и на страните членки, защо искате да забраните ГМО продукти, дайте данни, не винаги има данни, на които се базират тези желания. Господин Золо. Sì, grazie Presidente. Благодаря, господин председател. По мое мнение, не е правилно да се е, създава такава възможност за страните членки. Две неща искам да предложа. Първо, механизъм, който да даде възможност страните членки да забраняват въвеждането на ГМО механизъм. Това ще означава да влезе в сила забрана. Обаче продукта междувременно така или иначе може да влезе и в съответния период тези, които са го внесли, ще го разпространяват, така че вредата вече ще бъде нанесена. И както казаха колегите, ние тук поставяме под въпрос основната идея на единния пазар. Ако една страна членка забрани вноса на подобни вещества на своя територия, тя ще се окаже обект на, на възражения и оплаквания в е, Световната търговска организация. И тогава кой ще представлява тази страна? Комисията, която е разрешила влизането на подобни е, стоки на европейска територия? Тогава е много съмнително, че комисията ще защити интересите на страната членка. Така че, по мое мнение, тук напълно се пренебрегват интересите на тези, които считат, че страните членки имат право да вземат суверенни решения. Защото едно нещо казваме на, в, в писмена форма, но реалността всъщност се оказва съвсем различна. Господин Хойбуш. Госпожа, извинете. Благодаря. Съгласна съм с господин Дес, че трябва да отхвърлим това предложение. Но просто да го върнем, без да кажем нищо, не е правилно. В Европа проблемът е, че хората не искат е, геномодифицирани организми в своята храна. И господин Юнкер потвърди това. Ако обаче тук искаме да решим проблема тук, трябва да започнем с оценката на риска и с лицензирането. Мисля, че бихме могли да съставим едни добри процедури. Много държави членки се оплакват при ЕФСА, но процедурите не са добри. Трябва ни регулация, която да стъпи на научни изследвания. Трябва научно да е ясно как, какво е положението с ГМО-тата и ЕФСА да признае какви са а, тези изследвания, тези научни факти. Сега имаше колега, който каза, че потребителите трябва да вземат решение. Това не може да се случи, защото потребителите не са достатъчно информирани, няма правилно етикетиране за това откъде идват и какви са по качество храните и техните съставки. Би трябвало комисията да направи предложение за оценка на риска. Ето, имаме документи от комисията, но какви са тези документи? Те са, половината са в чене, те са, за, те са заличени. Аз с такъв документ не мога да работя. Моля за, едно, за, за документи, които да са разумни. А, искам е, и моля от комисията да получим един, една разумна оценка на риска. Е, само така може да процедираме по-нататък. Благодаря, господин Яр. Благодаря. Комисията май се е ръководила от емоциите си повече, от комисията за семената имаше тогава този компромис и съвета тогава подаде, но не бива да се водим от емоции. Ние сме политици и каквото и да си говорим, е, този документ не може да се приложи. Е, какво значи всеки да взема своето решение? Човек може да взима решение в аптеката, но не и тук как, може да контролирам какво един фермер превежда в, прекарва в ремаркето си. Така че, нека запазим ясно съзнание, хладна, хладнокръвие, хладен разум и да преценим какво да направим. Аз съм абсолютно за научни изследвания, но за това трябва да охладим емоциите – да станем обективни и да започнем от научните изследвания. О, според мен обаче трябва да подкрепим докладчика, предложението трябва да се върне. Следващият колега. Форма odsyłania komisji by miała trochę w sobie emocji. Chcę powiedzieć, że ta forma, sposób odsyłania... Председателят, ако отхвърлим предложението, това е също емоционална реакция. Вие също говорихте много емоционално. Значи следващият оратор сега има думата. Gracias. Eh, afortunadamente hoy no estamos hablando sobre los... Благодаря. Не съм сигурна. Всъщност, гражданите в Европа искат ли ГМО или не, но примерно благодарение на такива продукти много диабетици могат да контролират своя проблем, както и много хора, които страдат от рак. Слава Богу. Така че не можем да заемаме крайни позиции. Трябва да се облягаме на научните данни много част от, голяма част от животновътството в Европа зависи от вноса на, хора, на фураж. И ние, ако искаме да храним и животните и хората, трябва да имаме възможност да внос, внасяме. Трябва да има ясни данни, ясни етикети, за да могат хората да се избират. А след като вече един хранителен продукт е одобрен от ЕФСТА, трябва ни и правова сигурност Страх ме е, че е, с е, този текст не се осигурява прав, именно права на сигурност за е, гражданите. Също ще се нарушат и някои съществуващи до сега критерии мисля, че по този начин нарушаваме и основните ценности на единия пазар. Напълно подкрепям позицията на докладчика господин Дес. Благодаря. Е, слава Богу, европейците имат достатъчно храна. Госпожа Сенралд. Eh, eh, Благодаря, господин е, председател. Първо, нека да подчертая, че е абсолютно неправилно да говорим, че животновътството ни зависи от геме фуражи. Може някоя част от това производство да е така, но не всичко. И също така трябва да си постави под въпрос идеята, че имаме нужда от внос. Когато внасяме фуражи, всъщност от една страна се опитваме да преодоляваме свръхпроизводството в млечния сектор и от друга страна търсиме помощи. Тоест, пълни противоречия. на нас буквално ни се налагат ГМО. И е, ми е омръзнало обаче да чувам тези лъжи, които се налагат като истини, че е, традиционното производство е свързано с ГМО. Нека да бъдем честни, не е винаги е така. Второ, не можем да приемаме на сериозно документа от комисията. Тя налага условия, които ще е, няма да ни дадат възможност да приемем каквото и да било. Мисля, че трябва да излязат с друго предложение за истински, реални гаранции, е, че страните членки ще могат да наложат забрана за ГМО, ако искат. И всъщност зад този документ стои лобито за генно модифицирани продукти и те могат да се обърнат към когото си искат излизат с някакви тези, които твърдат, че са истини. И хората тук се смеят. Добре, продължете да се смеете, но си дайте сметка, че дори не проявявате смелост да настоявате за научни изследвания. Защото научните изследвания показват, че ГМО храните увреждат здравето. Обединеното кралство отдавна се обяви да бъдат направени такива проучвания – ние се занимаваме с тази тема от дълги години и мисля, че въпросът трябва да се приема много сериозно. Залогът е много голям. Това е правото на здраве, правото на защита на биоразнообразието и поне един път трябва да сме сериозни. Bardzo dziękuję. Pan poseł Kapot chciałby skomentować. Pan poseł... Благодаря, господин Капото е следващият оратор. Грация, грация, президент. Благодаря. И аз съм един от тези, които считат, че предложението на комисията не струва. Трябва напълно да се преразгледа системата за разрешаване, защото тук се търси и връщане на национално ниво на цялата система, което поставя под въпрос единния пазар и го разпокъсва. Така ще се появят и изкривявания на конкуренцията и щети за тези, които не ползват ГМО. Също така ще е много трудно за страните членки да обосноват своите решения по отношение на ГМО. Те е, искат, всъщност дори не се дават достатъчно инструменти на страните членки да подкрепят е, своята аргументация за забрана, т.е. по този начин им се отнема възможността да имат независимост в решенията си аз се съгласявам с нашия докладчик да се отхвърли предложението. Комисията изпусна възможността и мисля, че трябва да излезе сега с абсолютно ново предложение изцяло за преразглеждане на системата за даване на разрешителни. Господин Аньо, благодаря. 15 години вече в институциите на Европейския съюз не може да се постигне заключение – за това дали да се отглеждат е, ГМ култури и е, да се внасят и да се произвеждат такива продукти. И какво направи тук? Е, отнехме възможността на националните държави да решават тези неща. Във всички случаи следва да признаете, че тези национални държави имат възможността да вземат такива решения, но очевидно не го правите и връщате топката обратно на европейските институции. Но какво направиха те през последните 15 те години? Комисията казва, трябва да има научни изследвания, трябва да има тестове, тестове, тестове. Само, че има ли тестове, които да казват, че ГМЕ продуктите са по-вредни от не ГМЕ? До сега нищо такова не ни е показано от е, комисията и тя какво направи? Уволни научните съветници, които им дадоха грешния отговор. Това ли е редното да правиме в, тази измислена, в този измислен тукашен свят? 28 министерства има, които работят в областта на земеделието и в съвета какво се случи? Въздържаха се. Не си поеха отговорността, защото а, всички или голяма част от тях се дърпат и нищо не се случва. 15 години е предостатъчно да не се взема решение. Нека да върнем въпроса на страните членки. Те да решават. И мисля, че всички, които са против това, трябва да се засрамят. Важно, че пилка е в гже. Пан пос, пани посел Нойчер. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass wenn wir GVO nicht според мен, ако не искаме генно модифициране организми на нашите полета, то не бива да допускаме други да ги отглеждат. Но аз говоря от е, името на Сузана Милева, защото е, я представлявам. Според нея трябва да подкреп не трябва да подкрепим предложението на господин Дес, т.е. предложението на комисията не е приложимо на практика. В Германия се казва, ако човек не иска иска да се държат с него лошо, то и той не би трябвало да се държи с другите така. Тоест, ако не искаме генно модифицирани е, организми, нека не ги допускаме. Следващата колежка. Благодаря. Уважаеми дами и господа, Поздравявам ви за чувството ви за хумор. Е, всички тези, които казват, че ГМО-тата не са опасни, но кой провежда тези изследвания? Дали? Дали това наистина е така? Има изследвания, които сочат, че ГМО са вредни. Е, хората казват, умни хора казват, че е лекарство и, в, и лекарствата, обаче не, е, лекарствата също би трябвало да са лечебни. Храната трябва да е лечебна. За това не мога да се застъпя, не мога да одобря отглеждането на ГМО. Това, което, което се случва и е, че политици се опитват да защитат интересите на големите мултинационални компании. Надявам се, Полша, моята страна, да има възможност да, да се да окаже съпротива на разпространяването на ГМО-тата. Ние сме на чиста храна и страна и се надявам фермерите да продължат да отглеждат чисти храни, храни, които да имат лечебен ефект. Благодаря. Господин Хойслинг. Защо всъщност бе направено това предложение? Защото господин Юнкер каза, че иска нова регулация в тази област. Той каза, че иска демократично е, регулиране на материята. Но ясно е, че, този, че това предложение не може да се приложи. Комисията всъщност може би искаше да се направи едно предложение, което ние да отхвърлим. Но това не е честна игра. А, така по, така всъщност не може да обвиним господин Юнкер, че не е направил предложение. Не, той е направил предложение, но ние сме го отхвърлили. Така ще излезе накрая. Ако искаме едно разумно предложение, трябва то да изглежда по съвсем друг начин. Значи, предложението не функционира на практика. Но нека не губим надежда. Нека ние като комисия изработим едно предложение, да го представим на комисията и да започнем преговори за съвета. Не би трябвало просто да реагираме отрицателно на, на предложението на комисията и да чакаме ново предложение от, от комисията. Нека сме демократични, нека контролите са прозрачни и тук имаме шанс да направим нещо по-добро. Ако кажем, отхвърляме предложението и не искаме нищо да направим, ще направим само услуга на комисията. Мисля, че не е честно да ставаме заложници за предизборни обещания, като се изготвят предложения, които са абсурдни. Благодаря. господин Ферант. Благодаря, господин председател. Аз имам доста съмнение по доклада. В този доклад е, има желание да се оставят нещата по осмотрение на държавите. В дебата, който водим днес, има почти единодушие от депутатите, които са против доклада. Този доклад ни озадачава защо се изготвя против волята на евродепутатите, против волята на хората. Въпреки, че намеренията може да се е добри, може резултатът да е не толкова добър. Гражданите са против ГМО. Виждаме колко е ограничена европейската комисия в действията си, защото тя се превръща в васал на политическото лоби, на фармацевтичното лоби. И очевидно целта е да се достигне до договора за свободна търговия с САЩ. Прилага се двоен стандарт. От една страна са онези, които са против ГМО, от друга страна държавите ще бъдат подложени на изискванията в трансатлантическото споразумение как държавите могат да прилагат е, към днешна дата направените предложения. Нашият мандат от Европейския парламент е по такъв чувствителен въпрос е, да дадем думата и на хората, които днес е, не участват в дебата. Благодаря. Господин Данта. Благодаря, господин председател. Мисля, че медицинската общност гледа с огромен интерес какво правим в ГМО сектора в селското стопанство, защото има научни изследвания в селското стопанство. Ние трябва да вземем решение по въпроса. Нашата позиция е ясна, както предлага докладчика. Трябва да сме пределно ясни в мерките, които приемаме, свързани с храните, както на вътрешния пазар, където има свободно движение. Или има такъв пазар, или няма такъв пазар. Предложението, така както е формирано, не отговаря на тази цел. Господин Андрю, благодаря господин председател. Много неща бяха казани. Аз искам да се присъединя към казаното току-що от господин Данта. Комисията казва, че иска да се спазят демократичните принципи за прозрачност. Но ако видим какво се прави на ниво Европейския съюз, какво е мнението на гражданите, виждаме, че предложението, което е направено, не е приемливо. Как можем да подкрепим подобно предложение, каквото ни беше представено днес от Алберта Дес? Предложението на комисията е недопустимо и не би могло да се приложи реално на практика. Господин Буда. Благодаря. Очевидно вече има мнозинство за доклада на господин Дес. Както казаха колегите по-рано, документът на комисията не е съвършен и не може всъщност да, да се приведе в формат, който да е приложим в държавите членки, но това не е най-важното, колеги. Днес в Европейския съюз ние внасяме и използваме ГМО от Аржентина, от други държави. Ето защо трябва да сме последователни в решенията, които вземаме. Ако решим, че тези продукти могат да са във вреда на потребителите, нека тогава да забраним и вноса на тези продукти в Европейския съюз. В противен случай ние не сме честни към фермерите в Аржентина, които могат да произвеждат соеви продукти, съдържащи ГМО. И ако позволяваме това, трябва да позволяваме внос на ГМО. Господин Никълсън има думата. Не смятах да вземам думата, но Изглежда има сериозно разединение в Европейския парламент. Аз мога да споделя само личното ми мнение. Струва ми се, че някои от изказванията звучат като нещо, което сякаш не се случва. Съветът обаче не може да постигне съгласие. Държавите членки отказват да заемат позиция някои се въздържат, не са готови да вземат решение, ето защо, за това сме в положение, при което изпитваме силно разочарование. Внасянето на ГМО соя от Аржентина или от други страни може някой да се възпротивят, ако няма достъп до този внос. И така, нека да приемем това, което предлага господин Дес – дали ни харесва или не, ние не можем да се заравяме все още главата в пясъка и да твърдим, че позицията не е правилна. Представителя на комисията, господин Владислав Мико от Генерална дирекция Санко. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, вие вече чухте моите съображения при предишната ни среща, не искам да ги повтарям отново. Днес се слушах с огромен интерес дискусията ви и за мен ще е удоволствие да отидем по-далеч от цялостното отхвърляне, а да видим какви са основанията. Защото това ще ни помогне в по-нататъчната ни работа, ако се реши по този начин. Въпреки всичко, бих искала да кажа няколко неща. На първо място, аргументите, които бяха повторени днес, наподобяват а, или са еднакви с онези, които чухме и последния път все още съществува известно неразбиране. Първо, когато говорим за възможността за ограничаване или забраняване на използването, не говорим за ограничаване на вноса, тъй като в няколко от изказванията днес беше казано, че трябва да предвидим специални мерки, за да гарантираме, че вносът да бъде забранен. Това не се съдържа в предложението. Това не е възможно. Не е възможно да спрем свободното движение на генетично модифицирани храни и фуражи на базата на предложението, което сме ви представили. Това, което е възможно е да ограничим използването на дадена територия и в дадена държава. Имаше доста коментари, които се отнасяха до това, че се раздробява единния пазар, че се разрушава единния пазар. Искам да ви припомня, че при сегашното положение това не е теоретична възможност, вече се е случвало многократно. Сегашното законодателство за ГМО а, има клауза, защитна клауза. Ако държава членка има някои съмнения относно безопасността, базирана на учни доказателства, може да въведе в действие защитната клаза и докато проблемът не бъде решен на тази територия, използването на дадени храни и фуражи, съдържащи ГМО, няма да се позволи. Това е ситуация, която вече се случва. Никой до днес не постави този въпрос като проблем за единния пазар. Това, което предлагаме днес, е да имаме една истинска дискусия, а не е повърхностна дискусия. Съжалявам, че трябва да съм толкова а, прям. Ако искаме да забраним, защото хората ни харесват това, какво ще се случи, както сме наблюдавали в миналото, тогава псевдонаучни аргументи ще се използват, за да се задейства защитната клауза и непрекъснато ще трябва да се обръщаме към ЕФСА и накрая ще се окаже, че няма солидни научни доказателства. Затова трябва да е ясно дали нещо е научен проблем или обществен проблем. Ние продължаваме да считаме, че това е дискусия между учените. Аз считам, че това е погрешно. Ние трябва да дадем възможност на хората, които имат етически, морални и други проблеми, които са упоменати в член 36, те да могат да кажат, ние не искаме това. Това се съдържа в нашето предложение. Вие казвате, че ще е на практика невъзможно да се прилага. Ние направихме проверка с правната служба и многократно съм заявявал, че не става дума за празно пространство. При тези условия действително е възможно да се наложи забрана или ограничение на използване на геме в дадена територия. Съгласен съм в голяма степен с онези от вас, които казахте, че трябва да се сложи край на играта, когато не можем да кажем категорично дали сме за или против. Без да навлизаме в повече детайли, мога да използвам една алегория. Днешната дискусия е критика. Това, което предлага комисията, дали е чаша, която е наполовина пълна или наполовина празна. Някои виждат тази чаша като пълна, другите като напълно празна. Може да се намери решение. Вие казахте, че сте готови да обсъдите предложенията си. Аз давам първа пълната ми подкрепа. Готов съм да дойда тук и посред нощ да ви предоставя пълна информация, пълна подкрепа по този въпрос, тъй като аз твърдя и съм напълно убеден, че ние сме тествали всички опции, които са на лице в системата ни. Това е единствената опция, която можем да ви предложим. Ако я хвърлите, ще се върнем в изходна позиция и ще процедираме както до сега, но трябва ясно да се заяви. Ако отхвърлите това предложение, ние нямаме други жизнеспособни опции. Благодаря ви. Oddam głos panu posłowi Desowi, to ja myślę, że... Благодаря. А сега господин Дейс, има думата. Но най-напред искам да кажа, че комисията също също като че ли игра определена игра. Това е моето чувство. Разбирам ситуацията. Но в крайна сметка от нас се очаква един разу, едно разумно предложение. Ние сме тук и сега, в тази ситуация. Аз не съм поддържник на гейматата. Но ситуацията в момента е зададена и какво да правим в тази ситуация? Това е въпросът. Трябва да уважим мнението на потребителите. Но нека не се опитваме да навлизаме в виртуални светове. Господин Дес, благодаря колеги, благодаря за вашите коментари, но на комисията искам да кажа нещо, което забравих в началото. Тук няма оценка на въздействието. Оценка, което, което трябва да аргументира тази законодателна инициатива. Предложението на комисията противоречи на съществуващото разумно законодателство. Затова аз искам да отхвърлим предложението. Виждам, че има много нови колеги и на тях искам да им кажа. Десет години съм, бях председател на, на бразилско-германската делегация за приятелство. Е, говорил съм много с бразилски фермери. Един от тях ми каза, нас не ни интересува какво правите в Европа. Ние може нашата биологична соя да изнасяме за Китай. Ако искате да се приориентираме към Китай, няма проблем. Забранете нашия внос. Ние не зависим от Европа. И аз тогава задавам въпроса. От 1976 година до 2008 година производството на месо в Европа е нараснало с 8%. С над 300% е нараснало производството на месо в Азия. Какво искаме да направим с нашите правила и разпоредби, които налагаме на нашите фермери? Това което правим, а в момента не му се вижда просто края. Къде ще доведат всички тези забрани? Какви ще са последствията за производството на сирене? Зная от производители, Знае от производители на сирене, че се използват генно обработени дрожди при производството на сирането. А ако се забранят ГМО-та, цялото, цялата тази, цялото тази продукция е, трябва да бъде преустановена. Ако искаме да пазим нашите граждани, то трябва да им забраним да преминават и да пътуват през региони, където се използват генно обработени съставки. Ето, 97% от инсулина е произведен на базата на генно обработени организми. В такъв случай, ако, ако забреним ГМО-тата, много диабетици просто ще умрат а, дискусията просто не отива достатъчно далеч, не е достатъчно обмислена. Ако ще Ако ще забраняваме ГМО-тата, трябва, трябва да ги забраним във всички области, а това е много трудно. Така че, смятам, че може да очакваме по-добро предложение от комисията. Добре, казва председателят, а сега преминаваме към 13-та точка. Госпожа Кешевска. Аз си чух името и според мен ГМО-тата са отрова и нито една европейска институция не може да стъпи на научни доказателства които да доказват противното. Моля, не казвайте, че аз искам да лиша хората от инсулина. Не. Въпросът е, че едно е да използваме ГМО-та в лаборатории, в лабораторни условия, друго е да отглеждаме в свободната природа ГМО-та. Много се, много ви моля, не, не шантажирайте по този начин, не разпространявайте страх по този начин. Когато говорим за единния пазар, защо немските фермери имат по-големи директни помощи от полските фермери? Или имаме единен пазар и равни условия, или нямаме. Защо някои са по-равни от равните? всяка страна трябва да може да решава сама дали да разрешава или забранява ГМО-тата на своя територия. Председателят. Нямаме много, вели, е, много, нямаме много време, колеги, бъдете кратки. Аз, казва господин Дес, искам да уточня. Много съм се застъпвал за високи директни плащания за, източните, за източноевропейските страни. В Латвия, например. И така, че не може да ме опреквате, не може да ме опреквате за обхвата, за размера на директните плащания. Аз съм абсолютно за това всички да бъдат третирани по-равно в Европа. Да, казва председателят, така беше, аз мога да го, да го подкрепя и да потвърдя, господин Дес може да заслужи нашите, наши, нашите благодарности за, за своята постъпка. А сега преминаваме към общия бюджет за 2016 година. Господин Данано е докладчиката. Скъпи колеги, в края на май аз се противопоставих на приоритетите в бюджета, защото тогава не ни бяха давани конкретни цифри, но сега вече случаят не е такъв. И тук обаче сега става дума до един много е, напрегнат график е, за това, което ние трябва да приемем като изменение. На 20 юли трябва да ги приемем и на 3 септември да гласуваме в ЕКОН. Тоест, първата седмица след вакансията. И като имаме предвид колко малко място ни е остава, е, време ни остава, за да обменим е, мнения за компромисите, аз проявих инициативата преди Страсбург да събера докладчиците в сянка, за да изслушам техните позиции и да се опитам максимално да ги сближа в е, компромисните предложения. Какви са предложенията? Първо, за съжаление, е, както винаги, бюджета за 2016 ще бъде систематично окълцан много е, съжалявам, че ще има такива урязвания и смятам, че трябва да върнем нивото на финансиране. Е, е, малко 0,1% са кредитите за поети ангажименти и 0,2% намаленията за плащания в бюджета на земеделието. Във всички случаи сме под тавановата стойност 1,1 милиард за кредити и за поети ангажименти имаме за маржа там. Като си има предвид, че трябва да имаме и мобилизирани средства за налагаща се спешна помощ. Като разглеждаме данните, виждаме, че от първия стълб се намаляват цифрите. Някои от тях се прехвърлят към втория стълб, което е възможно развитието на земеделските райони 2,8% увеличение за ангажименти и 6, над 6% за плащания, защото трябва да се приключат стари програми от 9-13 и да се започнат новите от 14 до 20. Поздравявам се за това, че са взети мерки да се осигурят средствата за програмата за развитие на селските региони. мерки, пазарни мерки, съжалявам, че там кредитите за интервенция намаляват и е, не мога да разбера защо комисията не предвижда нови средства за компенсация на руското ембарго. Не виждаме и намерение да го прави. Също така трябва да се подготвим за посрещане на нови кризи на пазара или фитосанитарни такива в много сектори такива не се изключват. Производителите, благодарение на либерализацията, все по-често се сблъскват с нестабилност на цените – и програмата за мляко, плодове и зеленчуци в училищата, спрямо доклада на господин Тарабела, Тарабела, ние преразгледахме тази програма, за да я направим по-ефикасна и да я подсилим в целия Европейски съюз, за да имат полза от нея всички деца. 20 милиона беше сумата и ви предлагам да не се променя. Също така резерва за кризата не бива да, да бъде използван. Той трябва да е, се използва като директна помощ за производителите, така както се предвижда и е, регламента за ОСП. Също е, чел, пчеловътството има нужда от подкрепа. Знаете, че там има сериозни проблеми. И накрая, настоявам европейското замеделие да има достатъчен бюджет, за да може да посреща предизвикателствата за устойчивост, за конкурентност и да може да заема своето важно място. Ще, се, е, ще продължа разговорите с докладчиците в сянка, за да представим целият доклад пред Комисията по бюджетите. Знам, че трябва да бъдат е, преведени е, текста на 23 юли ще се гласува, затова предлагам първо да бъдат преведени само предложенията, свързани с бюджетните редове. Надявам се, че до 3 септември ще излезем с едно максимално добро предложение. Proszę Państwa, mamy zgłoszone 6 особ. Пан poseł Николсон, Роде, Wiegas, Kuźmik. Има шест колеги, които да искат да се изкажат. Моля ви, включете се в една минута. Защото и комисията иска да се изкаже и докладчикът в заключение. Така че по една минута. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Направихме едно изслушване и аз там настоях да се търси защита на бюджета за земеделие. И тази теза се радва на подкорепата на нашата комисия е, против е, намаляването на бюджет. Защото не може това да се прави толкова бързо. Трябва да се разходват умно парите на данокоплаците. Има къде да се намерят ефективни економии но в момента, когато земеделието в Европа средства, не е това най удачния начин. Е, някои фермери едва си държат е, главата над водата. В моя регион, например, е, се случва именно това. И в момента може заради санкциите, да се, заради намаленията да се а, да се правят намаления на средствата до 15%, т.е. 200 милиона, което не е устойчиво. Е, от това ще бъдат засегнати доста сектори. 1,7 милиарда се отделят от комисията, останали от е, миналата година, от глоби и такси. Те трябва да отидат директно за сектора за млекопроизводство или поне за земеделие, а не да ги разхвърля комисията по други сектори, както и хареса. Ние трябва да се застъпим за бюджета за земеделие и да се бием за него в съвет. Благодаря. Е, чудесно е, че имам възможност да се изкажа, обаче много бързо върви дискусията и е много трудно за мен да следя. Така или иначе, аз разбирам, че има определени данъци, свръхданъци. Абсолютно съм съгласен а, е, с това, което каза преждеговорившият е, колега по този повод. Подкрепям това, е, което каза колегата. Освен това, благодаря за становището, но е, това становище до, до голяма степен е доста обтекаемо. По принцип становището е добро, но според мен трябва да има нужда от определени оточнения. Аз казах вече това на заседанието на докладчиците в Сянка. Аз по принцип подкрепям това становище, но ако трябва да бъда е, съвсем точно. имаме различно тълкуване на понятието е, мляко, програма за мляко за, в училищата. Е, според мен параграф 9 трябва да се заличи. Това е моето предложение и трябва да има разделно гласуване. Това е желанието на колегите от Алти, тъй като има от Алде, тъй като има различни интереси тук. Освен това, различните движения от стълб 1 и стълб 2 между двата стълба е, трябва да има ясни правила за това взети от съвета. Но жалко е, че е, човек се, че се опитва да се рационализира селскостопанската политика и се ограничава гъвкавостта между двата стълба, вместо да се отвори възможността за една истинска конкуренция между а, е, фермерите. Това не е добро добре за европейското селско стопанство. И така, благодаря на, господ... на господин докладчика. Аз ще дам, както казах, предложение за изменение. Благодаря. Моля, бъдете кратки наистина. Orçamento, е, на фунда е a конкрета, е, дюма нова пак, Тук става дума за конкретно изражение на новия пак споразумение, договорено през 2013. И е, целта е да се намалят дела на ОСП в европейския бюджет, като не се забравя, че се либеризира пазара на млякото и други е, земеделски продукти. Така че тази нова пропазарна философия на ненамеса трябва да бъде отхвърлена от нас. Ние е, установяваме, че ще бъде намалена и подкрепата за производителите и съответните инструменти е, за подкрепа на е, храни за младите също там намаляват средствата. Тоест, ред, ред неща, които са напълно не стиковани и несъобразни. Благодаря. Полската делегация в ЕКР ще предложи някои изменения за това становище, но по принцип сме положително настроени към него има една тема, има един момент свързан с руското ембарго. В становището се казва, че ембаргото ще продължи и през 2016 година. Комисията трябва да предложи средства за евентуални интервенции на пазара. Естествено там, където е необходимо. И още нещо средствата от резерва за кризите. Ако тези средства не се използват, не би трябвало да се връщат на държавите членки, а трябва да си останат в резерва и да бъдат използвани за директните плащания през следващата година. Председателят благодаря. Господин Лонсо. Oui, merci, monsieur le président. Alors, j'ai Благодаря, господин председател. Системното намаляване на плащаните е просто едно предателство към е, земеделските производители. И е, ние е, отваряме земеделския пазар към продукти от третите страни и затова плащат производителите. И е, всичко това е на техен гръб. Освен това, 20% се намаляват сумите. Част от тези средства също така се отделят за проекти, не свързани с земеделието, което е напълно абсурдно. Мисля, че в края на кращата непрекъснато дърпаме черката изпод краката на хората. Мисля, че трябва земеделската политика поспешно да се е, върне обратно на национално ниво, за да не плащат за всичко случващо се само производителите. Пан посока потоламник. Господин Капут. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да упомена някои е, от моите идеи. Ние безспорно трябва да е, се занимаваме и с превенцията на, по въпроса с вредителите. В такъв смисъл трябва да се търсят и повече научни данни много са слабостите на научните анализи за земеделие и мисля, че така както предлага и е, докладчикът, трябва да направим повече усилия. Искам да му благодаря за това. Той върши отлична работа. А също искам да коментирам и въпроса за мониторинга и за нестабилността на е, цените на земеделски продукти. Трябва да има мерки за стабилност, които ще бъдат в полза на производителите. Много важни са също така и така наречените пилотни проекти. В Комисията по земеделие ние е, чухме пред, е, от цялото представяне на Комисията за такива продукти е, примери само за един про, проект за земеделие. Благодаря. Общата селскостопанска политика е много успешна и освен това, когато има по-малко пари за една област, това не е непременно, непременно негатив. Това означава економии за дънакоплатците. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Вече имахме едно заседание. Нашата политическа група е положително настроена към становището. По принцип ставаше дума за финансиране в ситуация на криза. И тук е много важно а, да се дебюрократизира програмата за раздаване на мляко в училище. Квотите би трябвало да се избягват. Това ще допренесе за дебюрократизация на цялата обща политика за селското стопанство. Председателят. Обръщам се към комисията. Много ще бъда благодарен, ако се вместите за, в 5 минути. Че... Благодаря ви, уважаеми депутати. Благодаря на докладчика. Комисията се отбелязва направените днес коментари от ваша страна и становището, което представихте. Всички ваши ценни съображения засягат ключови моменти от финансирането на ОСП. Знаете, че на 9 юли съветът договори своята позиция по проекто бюджета. Забелязали сте, че съвета предлага намаляване на сумите. Тези намаления не са съществени, поне на пръв поглед, в относително изражение, но засягат сфери, които са ключови за прилагане на реформата в ОСП. Споменахте за преките плащания, за организациите на производителите, както и техническата помощ, която е изключително важна, за да могат да бъдат подпомогнати от комисията държавите членки в прилагането на новите политики. Всички тези предизвикателства, пред които са изправени сълскостопанските пазари при сложната ситуация, както и през първата пълна година от прилагането на реформата, ние разчитаме на подкрепата на парламента, за да се защити бюджета за селското стопанство. Ключовите моменти в проекто, в проекто бюджета бяха споменати в изказването на докладчика по становище. Преките плащания са пръв път. Имаме цяла година, в която се прилага новата архитектура Бюджетът отразява и избора на държавите членки, така че там се съдържа екологичния компетент, компонент, както и програмите за млади фермери. Що се отнася до пазарите, утре вие ще имате възможност да проведете разискване по новата ситуация, която продължава всъщност след въвеждането на руското ембарго. Когато подготви проекто бюджета, комисията все още не разполагаше с тази информация, със сигурност, че ще се удължи ембаргото. Мерките, които ще се отразят върху бюджета през 2016 ги нямаше, сега се разглеждат от Европейската комисия. Дали те ще се отразят върху бюджета от 2016 година, това ще се види и ако има такъв ефект, ще се предложи коригиращо писмо през октомври. Всички тези промени от подготовката на проекта бюджета, законодателните промени, промените на пазара се вземат предвид в писмото за внасяне на изменения. Относно маржа, 1,1 милиарда евро е маржа, който продължава да е на разположение в Европейския фонд за гарантиране на земеделието. В съответствие с по отношение на програмите, плащанията, поетите ангажименти, тук се отчитат нуждите за стария програмен период и постепенното въвеждане на новите програми както и правене на разчети за плащанията от бюджет 2015. Това са някои общи бележки. Относно това, което вие казахте за свръхналога, за свръхналога, и заделените приходи, генерирани от него, всичко това е част от приходите, които са включени в фонда за гарантиране на земеделието. Не се заделят средства за конкретни сектори средствата, които идват е, от налога е, за млякото, ще отидат в е, фонда за гарантиране на земеделието. Относно програмите за мляко, плодове и зеленчуци в училищата, има предложени изменения от ваша страна. Комисията в своето предложение е взела предвид законодателното основание за двете програми, както и как се е изпълнявало преди а, и какви са нуждите на държавите членки. Мисля, че предложението на комисията е добро, що се отнася до финансирането на тези програми. Утре ще има, вероятно, разговори по мерките, които ще бъдат преразгледани. Относно резерва за кризи, вие споменахте необходимостта да се върне неизразходваните средства от него за целите на преки плащания. Това е предвидено в законодателството, вече беше направено в началото на тази година. Плащанията са направени в мом... се правят в момента. Аз считам, че отговорих на повечето от повдигнатите от вас въпроси относно аксилела. Превенцията е особено важна. Тук не става дума за бюджета на селско, за селско стопанство. От други части на бюджета се взема, но ние подкрепяме работата на други части от комисията, които работят по тази неотложна тема. Благодаря ви. Благодаря. На 27 юли е крайният срок за измененията. Докладчикът има думата накратко. Oui, très brièvement. Съвсем накратко. Ние трябва да проявим съпротива заедно с комисията пред съвета. Важно е да отстояваме позицията си. Вие може да разчитате на нас като на съюзник, така че бюджета за селското стопанство да остане на необходимото равнище, да се запазят наличните ресурси, защото селските стопани страдат, особено сега, по време на кризата. Тези кризи, за съжаление, никога не свършват в селското стопанство – винаги има нужда да се заделят средства за евентуални подобни кризи. Искам да благодаря на всички за направените изказвания. Аз съм готов да разгледам вашите изменения. Относно програмата за осигуряване на мляко в училищата, аз ще включа необходимите изменения, за да подсиля позицията по този въпрос в Комисията по бюджети. Благодаря отново на всички. Благодаря. Желая ви успех в тази борба с съвета. Ние ще ви подкрепяме. Утре продължаваме заседанието. В 9 часа продължаваме. Утре искам да ви напомня, че министъра на селското стопанство на Люксембург ще бъде наш гост. Довиждане до утре. Дякую, Томасом.